Скъпи колеги, ще ви поканя да заемете местата си. Attends la fin du colloque entre le PPE et le SMD. Чакам НП и социалистите да приключат своят тъй наречен колоквиум. Скъпи колеги, хубаво е да се видим понеделник след обед. Знам, че за много от колегите понеделник е проблематичен ден, но това е седмицата на политическите групи, така че вторник и сряда залите са запазени за тях. Ето защо, като и други комисии, включително и за гласуването, трябва да заседаваме понеделник след обед. Ако няма възражения, приемам, че дневният ред се одобрява. Гласуването по годишния доклад на Европейската инвестиционна банка, седма точка, се отлага за януари. Десета точка бюджет 2017 година стана, става дума за трансферите, ще се разгледа след четвърта точка Европейския семестър. Надяваме се гласуването да започне към 3.45. С Йенс Гайер, общия докладчик, ние се слушахме в мнението на комисията. Благодаря, че тя е представена днес тук. Комисията ще говори за изпълнението на бюджета и най-вече автономните прехвърления на средства. По 13 точка ще ви кажа, че това ще се разгледа на следващото ни заседание, така че 13-та точка се отлага, защото нашия докладчик Моника Холмайер не присъства. Сигурно сте получили протокола от заседанието на координаторите от 22-3 ноември. Ако няма възражение, приемам, че се одобрява. Ще изчакаме до края на заседанието. Сега бих искал също така да вземете отношение по протоколите от 10, 11 юли, 14 септември, 9, 10 октомври и 9 ноември. Запознати се с тях. Имате ли възражения? Ако не се представят възражения, приемам, че са одобрени. Преминаваме и към европейския семестър. Говорили сме вече по тази тема. Ние се водим от проучването, възложено на външни експерти. Те подчертаха, че е необходима по-добра координация, по-добро взаимодействие с националните политики за бюджета, за да има наистина отражение върху заетостта и растежа. Проекто доклада, който представям, е доста лаконичен. Той съдържа само пет точки. Аз подчертавам, че е необходимо в бъдещата многогодишна финансова рамка след 2020 година да бъдем внимателни. Непременно да има взаимодействие между бюджета на Европейския съюз и това, което може да се изпълни във всяка отделна държава членка. Тук връзката трябва да е наистина пряка. Комисията би трябвало да изпълни до край започнатата реформа, най-вече да направи предложения за новите собствени приходоисточници на Европейския съюз. Колегата Левандовски и е, господин Дупре се занимават с тази тема. Ние очакваме тяхната информация, очакваме трескаво и това, което ще ни предложи комисията като пакет от мерки, които всъщност да създадат бюджетния капацитет на еврозоната, за да можем да се борим с симетричните и асиметрични сътресения в системата бихме искали да насърчим държавите членки, които изпълняват структурни реформи, но за това е необходимо да има условност и съответния ресурс. Също така бих искал да поздравя комисията за нейната инициатива Европейския механизъм за стабилност да се превърне в Европейски валутен фонд за еврозоната. Това в няколко думи исках да ви кажа по проекто доклада за Европейския семестър за координация на економическите политики. Водещата комисия е Комисията по економически и парични въпроси. Сега ще дам думата на колегите докладчици в Сянка. Иван Стефанек е първият. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за това, че очертахте основното по това предложение. Наистина приветствам тези пет точки, които вие вече очертахте. Много е добре, че искате по-добра координация на всички економически политики на държавите членки. Добре е също така, че а, вие се спряхте положително на превръщането на МС в ЕВФ. Също така по отношение на собствените приходоисточници, това, което вие казахте, е точно това, което и ние подкрепяме. Допълнително ще направя коментар една възможна шеста точка за държавите членки, които все още не са приели еврото. Бих искал да им препоръчам да изготвят план за действие за приемане на Европейската парична единица. Всички са се съгласили, че трябва да приемат еврото и ние трябва да ги насърчаваме виждаме, че до сега имаме успех с тази инициатива. Да, скъпи колега, наистина еврото е нашата парична единица и всички държави членки на Европейския съюз са призвани да приемат еврото като парична единица и да изпълнят условията за тази привилегия. Дос Сантос е следващият колега. <laughs> Obrigado, президент. Благодаря, господин председател. Бих искал да кажа, че аз наистина приветствам това, което представихте като проекто доклад. Вие засегнахте най-основното, което попада в нашите правомощия като комисия, която не е водеща. Водещата комисия е ЕКОН. Подчертавам, вашите точки са много интересни, както каза и господин Стефанек. Единственото, което ми остава е да ви благодаря за представения документ. Също така, трябва да отчетем, че Всъщност нямаше и много време, което прави заслугата ви още по-голяма, но вие успяхте да работите в това сгъстено време и да направите петте предложения, които наистина засягат най-важното по европейския семестър. Аз споделям вашите виждания. Наистина е необходимо да има енергично взаимодействие между европейския и националните бюджети, като Европейската комисия има много важна роля в координирането на насочеността на економическите политики. Също така би трябвало всички държави членки да определят своята економическа политика за следващата година. Това е важно за стабилността. Мисля, че най-важното послание е това, че постепенно ние тръгваме по пътя, за да имаме добър европейски бюджет със собствени приходоисточници и бюджетен капацитет за еврозоната. Разбира се, ние ще обогатим вашата работа с нашите изменения. Има политически, економически трудности. Работата до тук не беше лесна, но мисля, че се вижда една малка светлинка в края на тунела. Много от колегите депутати разбират все по-ясно, че този проблем го има – Ние имаме общ проект, нашата институция работи по това предложение заедно, но в бъдеще бихме могли да разделим отговорностите и ресурсите. И вашите предложения всъщност целят точно това. Накрая господин Стефан е каза, че трябва да включим точка за страните, които ще се подготвят е първа за членство в еврозоната, аз подкрепям. Без съмнение, нашата цел е еврозоната да се разшири максимално. За това говорихме и в пленарна зала с комисията, така че мисля, че една такава идея се вписва много добре във вашия доклад. Благодаря, господин Колмер. Благодаря, господин председател. Благодаря за работата, която сте свършили заедно с съдокладчиците. Във всички случаи малко раздразнен бях от е, това, което чух, е, че е, се нарича, еврото се нарича тук, се определя като история за, на успех, пример за успех. Еврото е един съществува е, все още е, само защото различни пакети се е, е, биват поддържани и е, Европейската централна банка е решила всъщност е, да държи е, лихвения процент на нула, по този начин да е, провежда една програма на изкупуване и всъщност е, това, което правим е нарушение на мандата на ЕЦБ. Е и да се определи тази валута като успешна, като успех, според мен малко така минава някакви граници би трябвало при еврото вече да така поставим, е, е, да наричаме нещата с собствените имена и да е, видим, да си отворим очите за това, което всъщност постигнахме ако това е една солидна истинска валута, би трябвало да решаваме проблемите, а това е, проблемът е, че в тази група присъстват страни, които, между които има един сериозен економически разнобой. Сега тук няма да сочим с пръст този или онзи, но и не могат да бъдат опреквани тези страни, една или други, за това, че са по-напред или по-назад. За това, което е окоримо сме ние, за това, че изкуствено разделяме приема Европа и мисля, че е, е, би трябвало да коригираме. Е, крайно време и да се откажем да вървим по този погрешен път. Благодаря е, за е, тази така е, констатация, господин Колбел. Е, други е, желащи да вземат думата има ли? Господин председател, ако не, е, е, за, ако имаме амбиция да има водеща роля в Европейски съюз, би трябвало да имаме и съответните средства. А за да имаме собствени, е, за да решим проблема с а, а, средствата, би трябвало да решим проблема с а, собствените приходоисточници. И е, след това вече да, да прилагаме на практика е, еврозоната, защото еврото е нашата единна валута. Е, сега Обединеното кралство ни напуска. Отваря се пространство за нови страни, които желаят да се присъединят към еврозоната, което означава, че това ще се, тя ще се разшири, но пък би трябвало да се е, съобразим с интереси на всички, така че всички, е, в крайна сметка, всички е, европейски страни би трябвало да се присъединят присъединят към еврозоната, защото тук става дума за едно общо благо. Е, трябва обаче да променим е, парадигмата и е, да намерим средства, за да бъде това, което, за което работим, да не е само един на Европа, но и Европа на гражданите. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласна с господин Кълмър, не мисля, че еврото е история на успеха. Точно обратното всъщност. Ам, ние видяхме, че еврото е една крепост на економически и паричен съюз, но видяхме също така, че има и доста проблеми. И кризата със сигурност не беше по вина на еврото. Всъщност много от страните се спасиха от кризата благодарение на това, че бяха членки на еврозоната. Но както и да е, това е друга тема. Мисля, че това е тема, която не е непременно свързана с европейския бюджет, но има своята бюджетна роля в социалното измерение. Като говорим за европейския семестър, наистина имаме предвид макроекономическите политики и големите суми, но никога не говорим за социалната реалност. Мината седмица или може би преди две седмици в Гьотенберг най-сетне се подписа споразумение, което мисля, че е важно, защото ще започнем да правим социалните препоръки – това не е свързано непременно с бюджета, но е свързано с начина по който виждаме европейския бюджет и мерките за бюджета. Така че социалното измерение ми се струва важно. Мерси. Мерси. La parole est maintenant à notre... Благодаря сега. Е, думата има колегата ни Овард. Благодаря, Господин председател, благодаря и за свършената работа. По въпроса за еврото, е, сега, е, е, Обединеното кралство не е част от това, но е, тук се предсказва сриването на тази валута, но това все още не се е случило и дали една от е преминала бурята от една от най-сериозните финансови кризи в, от много години насам, мисля, че ни трябва малко повече вяра и малко повече конструктивно отношение не смятам, че еврото ще се срути е, от само себе си и от по собствената си тежест е, скоро. Е, сега това, с което, което имаме е добре, но се мисля дали на даден етап да не помислим за добавянето на някаква клауз, клауза за общата посока, е, научни изследвания, малки средни предприятия и други е, неща, по които толкова разискваме, е, разисквахме напоследък във връзка с бюджета за 18-та година и се питам дали не трябва някакви забележки да впишем в раздела за заетостта, т.е. да се приемат е, е програми за младежки инициатива такива или в раздела за справедливо данъчно облагане също да има забележка, е, нещо в духа на това, че е нужно да се е, решава, да реши най-после този е, дразни всички въпрос за данъчните убежища, пристанища и е, да се каже, че тези, които плащат повече данъци, в крайна сметка ще внасят повече в европейски бюджет, което ще ни даде повече собствен ресурс. Би, би, заслужава да се помисли за тези неща. Благодаря, господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Любопитен съм е, да видя какво ще е предложението на Комисията за нова е, бюджетна линия в европейския бюджет. Е, нов е, бюджетен е, ред за засилване на, Съюза е нещо като така резерв за данъчния банковия съюз, който да неутрализира асиметрични, да поема асиметрични шокове. Е, това ще помогне на тези, които имат намерение да се присъединят към еврозоната. Разбира се, и на структурните реформи, които са необходими. Любопитен съм колко пари ще предвидат те в е, тази е, на, в този бюджетен ред тук говорим за е, вноските на държавите членки, един е, бюджет от БВП, 1% от БВП и се боя, че в крайна сметка е, може да се стигне до съкръщаване, намаляване на европейския бюджет. Ние искаме много, прекалено много от европейския бюджет. Понякога той не е в състояние да откликне на нашите е, да отговори на нуждите ни. Не защото не е достатъчно голям, но защото е, имаме прекалено много изисквания. Финансови, социални, е, данъчни, образователни аспекти. Те са в правомощите на държавите членки. Това, което можем да направим е да ги подкрепим. И бюджета, ако вземем, например, Португалия, 60% от публичните инвестиции в Португалия са от бюджета на Европейския съюз. Така че, е, макар и малък, е, този бюджет е важен за всички държави членки. За 28 за предходната година имахме добър бюджет е, е, и за тази мисля, че се стигна до добро споразумение. Уверен съм, че този бюджет ще удържи и конкурентоспособността, и разкриването на добри работни места, и социалната интеграция, както и нуждите, свързани с сигурността на е, Съюза. В границите, които споменах, е, трябва да очакваме, все пак държавите членки държат, е, е, имат правомощия в гореспоменатите области. Според мен еврото от кликна на, на някои нужди. Имаме единен пазар и една единна валута. В края на 80-те, началото на 90-те години нестабилността в единния пазар е, всъщност се превърна в един фактор, на, който доведе до забавене на растежа и безработица. И за да се е, внесе стабилност, е, ние прибегнахме именно към е, единната валута е, е, колебахме се по какъв начин да го направим. Някога е, няколко държави е, бяха противопос... се противопоставиха на едно управление економическо, е, бюджетно и финансово. Регламента предвиждаше с собственост върху тази валута в еврогрупата, но тази група всъщност не управляваше е, е, защо? Защото никакво нарушение на правилата не бе е, наказвано. Ето, Гърция натрупа свръх държавен дълг и Европейския съюз е, пое риска, не е, е изключи е, Гърция, е, създаваше се, създаваха се работни места поради това, че е, всъщност е, стигна се до сериозна безработица там, защото е, износа към тези страна беше прекомерно голям след Гърция се заговори е, за това, коя ще е следващата, която ще напусне еврозоната, дали е Италия, Испания, Португалия или дори Франция но е, реши се да, да, да бъдем е, солидарни и сега е, Европейската централна банка използва именно тази валута като е, едно средство за е, поддържане на економиките на държавите е, членки на еврозоната. Е, сега обаче е абсолютно неизбежно да се проведат структури реформи във въпросите страни, за да бъдат те по-конкурентоспособни. Е, ако е, налага се, е, например, държавите от източна част на Европа да, да увеличат доходите, които са много по-низки, но ако направим, ако се е, осъществи такова, е, стигне такова увеличение в Източна Европа, е, може би ще се постигне необходимата економическа динамика измененията, които сте внесли по е, този е, проект от текст, е, трябва да се внесат до, и които смятате да внесете до 8 януари 18 часа най-късно. И тъй като господин Гайер току-що дойде, ще му дам думата за всъщност ако генералния ни е, ако основният ни докладчик желая, може той да е, вземе думата. Е, всъщност, този въпрос трябва да разгледаме в бюджета комисия, но Ако сте готов, е, господин докладчик, е, можете да вземете думата. Ако ми позволите, ще засегна три въпроса. Както спомена председателят, ще дам малко информация за преводите и прехвърлянията. След това, какви плащания са освобождени тези година от задълженията, поетите задължения за плащания. И след това изпълнението на бюджета 2017 и по-специално ред 1Б сближаване или кохезия. Нека сега да кажа нещо за преводите. Като бюджетен орган, вашата комисия е добре информирана за тези преводи на средства. Благодаря на докладчика Гайер за отличното сътрудничество. Понякога предложенията, които правеше Европейската комисия, бяха от спешен порядък и много се радваме, че и той, и председателят а, не възразиха много бързо да се гласува по тези трансфери или преводи. Както и всяка друга година, Европейската комисия ще излезе отново в началото на месец януари с така наречените преводи от края на предходната година. Това са едни парични преводи по член 197 от финансовия регламент, по които ние прехвърляме бюджетни кредити и заплащани от целия бюджет към програмите с общо или съвместно управление. Тоест, селско развитие, сближаване, рибарство, социалния фонд – тези преводи се подготвят в момента. Чакаме информация от генералните дирекции. Възнамеряваме да предадем информацията на бюджетния орган на 4 февруари. 10 януари е крайния срок, заложен в регламента. Нека сега се насоча към сумите, които автономно превеждаме по 26 член от финансовия регламент. Европейската комисия прави повече от хиляда такива парични превода годишно. Голямата част от тях са пряко свързани с корекции на бюджетни кредити за плащания. Това е обичайното управление на бюджета през годината. Ние коригираме потребностите, когато през годината стане ясно кои програми имат нужда от допълнителни средства и къде можем да удържим или да не изплащаме такива кредити. Определен брой а, плащания са свързани и с а, бюджетни кредити за поети задължения. Ще ви дам сега подробности по последните. Голямата част от тях са по трети ред и по четвърти ред. По трети ред, нека да резюмирам нещата с три операции – първо, Европейската комисия направи паричен превод от Фонда за вътрешна сигурност граници към вътрешна сигурност полиция. 18 милиона бяха преведени. Това е направено като част от пакета за борба с тероризма, който бе прият през октомври тази година. На второ място, поради късното приемане на правното основание на системата за влизане и излизане от Съюза – Средствата, които бяха предвидени да се разходват по раздел граници, бяха прехвърлени към визовата информационна система и шенгенската информационна система. Бяха поети като задължение 2017 по тези две програми. На трето място агенцията ЕАЗО каза, че има нужда от повече средства от оперативен характер за дейността си в Гърция. Преведахме около 14 милиона на ЕАЗО от програмата АМИФ. Що се отнася до четвърти бюджетен ред, направихме преразпределение на поетите задължения в рамките на ECI, в рамките на ENI, в рамките на EPA и в рамките на CFSP последните причини. В рамките на ECI подготовката на проекти за Централна Азия се забави. Тези проекти могат да бъдат изпълнени чак през 2018 година. Поради тази причина Европейската комисия прехвърли част от тези задължения, за да може да се отговори на потребности в Афганистан, Ирак и Мянмар. Бяха направени прехвърляния на средства към съответните бюджетни редове. Що се отнася до Европейския инструмент за добросъседство? Прехвърлихме неизползвани средства от реда за трансгранично сътрудничество, а те не бяха използвани, тъй като програма не бе изпълнена, както и някои неразпределени средства от маржа за гъвкавост, те бяха прехвърлени към програмите за източно партньорство, за намаляване на бедността и Средиземноморието. По ЕПА Европейската комисия прехвърли някои задължения от държавите от Западните Балкани, най-вече Босна, Херцеговина и Сърбия, към програмата, в която има множество държави, като част от програмите за жилищно настаняване. Имаше също така някои средства, прехвърлени от някои редове на ЕПА, към бюджетен ред, от който се финансира инструмента за беженците за Турция. И накрая, пак отново в бюджета за външна политика и сигурност бяха направени някои други парични преводи, свързани с бюджетни кредити за поети задължения. Това е съвсем нормално. Трудно е да се знаят точните бюджетни нужди предварително, когато се изготвя проекто бюджета. До голяма степен те са непредвидими и трябва да бъдат коригирани и бюджетните кредити да бъдат прехвърлени в съответните бюджетни редове, когато станат ясни решенията на съвета и съответното насочване на средства. И така, накрая, ще се отнася до тези преводи, парични преводи. Европейската комисия има възможност да направи такъв превод за хуманитарна помощ в края на годината. Това се прави в случай на криза след 1 декември на същата година. Ако Европейската комисия го направи, тя трябва да информира незабавно съвета и Европейския парламент за едно такова парично плащане. Все още не сме получили искане от Генерална дирекция ЕКО да направим такъв превод, но предугадихме нещата и в рамките на Генерална дирекция бюджет открихме ни 22 милиона, които потенциално могат да бъдат обект на един такъв трансфер, ако постъпи едно такова искане. Последните 5 години винаги е имало такова плащане за хуманитарна помощ през декември голямата си част такива плащания са свързани, се очаква да бъдат свързани с Сирия. Нека сега кажа няколко думи за това какво се случва с освободените от задължения плащания. Общо 4,7 милиарда бяха освободени, което е по-голяма сума от предходни години. Какви са сумите? По 1Б 2,9 милиарда и по едно а 0,9 милиарда. По другите редове 2, 3 и 4 освобождаването на средства не е необичайно. Нека сега дам повече информация за 1Б и 1А. За 1Б тази година имаме 2,7 милиарда освободени средства по програмите 2007-2013 година. Депутатите най-вероятно знаят, че крайният срок държавите членки да подадат декларации за разходи бе 31 март тази година и от тогава насетне ние приключваме тези програми. Приключването на програми ще продължи идната година, 2018 година и дори някои през 2019. Голямата част от освободените средства са свързани с приключването на програми 2007-2013. Имаше 250 милиона също освободени по старите програми от 2000 до 2006 година. Това е свързано с дела в съда, които са стигнали до решение. За ваша информация трябва да кажа, че има 400 милиона все още неразрешени такива плащания, които пак са свързани с дела и затова има забавяне на тези, разходи, на тези средства. Едно А. Има освобождаване на средства по а, инструмента за свързване на Европа, транспорт. Това не е свързано с самата, самия инструмент, а с предишната програма, която се наричаше ТЕН, транспорт. Крайният срок за подаване на заявки за плащане от страна на държавите членки бе 1 януари тази година и там също започна приключване на проектите по ТНТ. Тази година имаме освобождаване на 647 милиона в сферата на транспорта. По едно А още нещо. Там има освобождаване на средства от предишната програма, която бе предшественик на Козме. Конкурентна способност за малки и средни предприятия между 2001 и 2006 година и между 2007 до 2013 година. Това освобождаване на средства е свързано с приключването на различни финансови инструменти, предишни финансови инструменти по тези програми. В момента, в който бъдат приключени, става ясно, че няма вече допълнителен риск и всички бюджетни а, кредити за поети задължения, които не се налага да покриват загуби, могат да бъдат освободени. 72 милиона тази година е сумата от такива елементи. И накрая, що се отнася до изпълнението на бюджета, ще се съсредоточа върху един бюджетен ред, който като че ни най-много интересува членовете на вашата комисия. Едно Б. Държавите членки продължават да подават искания за плащания много бавно. Това е под нивото, което предвидихме или очаквахме преди няколко месеца. 5,8 милиарда кредити за плащания все още не са били поискани от държавите членки. Европейската комисия плаща 90% от подадените заявки, вземайки предвид наличните бюджетни кредити, но и заявките, които вече са подадени от държавите членки, все още не са разплатени, трябва да получим минимум 5 милиарда искания за възстановяване на суми до края на годината, за да може да има пълно изпълнение на гласувания бюджет. Когато говорим с държавите членки, те казват, това е нещо нормално, всичко ще бъде подадено в края на месеца, т.е. през декември. Ики предвид обаче всичко, което не знаем, има голяма несигурност. Европейската комисия ще направи всичко възможно, за да обработи всички заявления за плащания, ако дойдат на време, за да можем да го направим. За това, макар че продължаваме да получаваме добри отговори от държавите членки, не можем да сме сигурни, че бюджета по едно Б ще бъде изцяло изпълнен. Благодаря. Благодаря ви. Сега давам думата на Янс Гайер, който е нашия докладчик по 2017 година. Благодаря, господин председател. Благодаря и за информацията. Не съм сигурен, че е, така при тази скорост е, възприех всичко и може би ще имам един-два допълнителни доуточняващи въпроса. Ако не съм разбрал нещо правилно по първата тема прехвърляне на средства, е, говори, стана дума, че близо хиляда е, е, предходната година. Това средна, средна е, стойност ли е или е, това са суми, е, чието падеж е бил тогава? Е, пък и като съдържание, не само като стойност, изглежда, че е, трябва да помислим допълнително по това какво е накарало такива прехвърли, какво е предизвикало тези прехвърляния. 10 милиона прехвърлени от АМФ до ЕАЗО, към ЕАЗО. Точно за такива е, прехвърляния спорим с е, комисията, понякога и между държавите членки. Е, нещата изглеждат така, че ако ни информира комисията редовно за това, можем да съответно да, да се въоръжим с аргументи. Ако тези хиляда автономни превода, прехвърляния, ако ми кажете в какви сфери т.е. в какъв диапазон се движат те, е, сумите. За какви суми е, става дума? Сега не говорим тук за някакви 1500 е, евро, но ако говорим за милиони, вече това са значителни суми и тогава трябва да помислим и да поговорим да видим кога бюджетните органи ще се включат и кога ще бъдат информирани. Аз самият мисля, че тази яснота е необходима за разсъжденията ни по, по следващия бюджет събирането на средства. Казвате 4,7 милиарда е, с е, ангажирани средства е, за 2017. 2,9 милиарда от тях попадат в категория 1Б, като повечето от тях е, вече са, е, се отнасят до изтеклия предходния период, не за текущия период. Е, трябва да уточним дали правилно съм ви разбрал. Тогава това било разумно, защото ако става дума за някакъв проект, който отдавна е изпълнена пък средства да не са изплатени за него, но Днес не можем да направим това, но е, в даден момент трябва да поговорим е, е, с вас за това какви полки можем да извлечем от това. Ако тази висока бройка проекти с цифрите и недостатъчните, недостатъчния поток на средства в, приток на средства в категория 1Б, има някаква вътрешна взаимозависимост, очевидно. Може би сте готов е, за отговор, може би ще трябва да допълнително да помислите, но при предходни програми за държавите членки е, било ли е възможно да се направи такова средносрочно вързане? След това обаче, е, след като проектите не са били изпълнени, претенциите на на комисията са толкова е, големи, че държавите членки не биха могли да е, се справят. Е, не бихме искали всъщност да не се финансират европейски проекти, за които са обещани, ангажирани средства, кредити в такъв случай трябва да е, видим е, каква страт... ще бъде стратегията ни е, в структурните програми. Вече от 5 години работа при бюджетен контрол и докладите на Европейската сметна палата за използването на регионалните средства е, са показателни в това отношение. Говоря не само за Германия, но е, например, е, в е, в много случаи Сметната палата така не беше особено въодушевена от резултатите. Става дума за Германия и имаше случаи, в която бяха спряни проекти е, значи въпросът ми е разглеждате ли всичко това в е, неговата взаимовръзка, взаимосвързаност? Е, категория 1Б правилно ли съм разбрал, става дума за 5,8 милиарда от кредитите за 17-та, за регионалния фонд или структурните фондове. За тях държавите членки не са представили сметки. Днес, 4 е, декември, все още не е ясно дали е, могат те да бъдат покрити от бюджета, ако правилно съм ви разбрал. Bien. Est-ce que vous pouvez répondre brièvement au rapporteur Ян, можете ли да отговорите на докладчика? Или искате да чуете и други колеги и след това да отговорите на всички, но не виждам други да искат думата. Ще направя само една забележка. Тези автономни прехвърляния са част от активното управление на хазната, тъй да се каже, но за да стигнем до 5 милиона при ЕАЗО, а вие давате 14 милиона като автономно прехвърляне на средства, ето това ни обърква. Ние водим своите дискусии, стигаме до триалози, до помирения и такива процедури, точно за да стигнем до някакво заключение, но се оказва, че паралелно с автономните прехвърляния, вие а, давате два пъти повече, отколкото е поискал парламента. Нещо, което може би няма да накърни, но все пак ще повлияе на правомощията на Европейския парламент в бюджетната област. След това по бюджетен ред четвърти Бих искал също да чуя вашето обяснение. Заповядайте. Thank you, Mr. President, and uh, thank you, Mr. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Гайер. Ще се направя всичко по силите си, за да ви предоставя допълнителна информация. Първо, като казвам, че комисията извършва около хиляда такива прехвърления годишно, това е осреднена стойност. В някои години може да имаме 1200, в други 800, но така или иначе има стотици такива прехвърления. Защо? 95% ние коригираме бюджетните кредити за плащания. Ние разполагаме с бюджет, с бюджетни кредити за плащания, които са подразбити по бюджетните редове, но финансовия регламент ни дава възможност допълнително да направим фина корекция, тъй като към края на годината вече нуждите на различните програми се очертават по-ясно. Затова ние се съобразяваме винаги с финансовия регламент и ако надхвърлим е, това, което предвижда. Той се обръщаме към вас за разрешение, но, пак казвам, има стотици такива прехвърления годишно, обикновено за маки суми, понякога по-маки, понякога по-големи. Ако ви е необходима допълнителна информация по тези прехвърления, ще видя как да ви я предоставя. Аз смятах, че вие се интересувате най-вече в прехвърлянията по бюджетни кредити за поети задължения и затова говорих основно за тях. А за примерите, дадени от председателя с ЕАЗО, възоснова на факта, че в хода на годината комисията успя да прехвърли 14 милиона от АМИФ към а, СВД. То ние знаем, че допълнителните 5 милиона дойдоха от процедурата за помирение, но това са две различни хипотези. При процедурата на помирение се обсъждат допълнителни бюджетни кредити. Те са допълнителни спрямо вече предложеното от комисията. И там вече влизаме в преки преговори с съвета, за да видим какво е изпълнимо. В този случай се реши, че за СВД приемливата сума е 5 половина милиона. Но в тази текуща бюджетна година ситуацията е по-различна, защото ние можем да видим начина на изпълнение на бюджетните кредити за поети и задължения, за да видим също така и нуждите при АМИФ. В случая с АМИФ много от бюджетните кредити бяха предвидени за преработката на Дъблинския регламент, но Дъблинския регламент все още се договаря. Не виждаме непосредствено приключване на работата по него. Ето защо ние решихме, че средствата по този бюджетен ред в бюджета на АМИФ са всъщност налични и могат да се използват от ГД вътрешни работи а, за други цели. Ето защо ние имахме възможност да направим прехвърлянето на тези 14 милиона, една сума, която не е много голяма, но не е и толкова малка прехвърлихме ги на оперативния бюджетен ред на СВД. На ЕАЗО, извинете. А за сближаването и едно б Тук имахме нулеви отменени бюджетни задължения по текущата програма 2014 до 2020 година. Всички отменени бюджетни задължения са 2,9 милиона по други програми. От тях 2,7 милиона са за програмите 2007 до 2013 година, защото сега ние сме в първата година на приключването на тези програми. В началото на тази година държавите членки са представили всички свои искания за плащания. Комисията работи в момента по тях, за да решим доколко направените заявки са законосъобразни, обосновани и трябва да се изплатят или ще останат суми като отменени бюджетни задължения. Оставащите 0,2 милиона бяха по програми за периода 2002 до 2006 година. Там все още има неразплатени задължения от преди 2007 година. Това са все случаи, по които се водят дела. Доколкото разбирам, по някои дела вече има съдебни решения. И там ще можем да отменим задължения. Но има и средства, които все още се държат в зависимост от решението през бъдещите години. Така че още не можем да знаем дали бюджетните задължения ще бъдат отменени или не. Господин Гайер се пита доколко изискванията към държавите членки са твърде сложни и трудни и доколко затрудняват потока на средствата. Вторият въпрос беше дали средствата стигат по предназначение. Отговарям на първия въпрос за изискванията, доколко те са прекомерни. Комисията внимателно разглежда точно тази страна при бъдещата МФР. Ние правим всичко, за да намалим сложността. Със сигурност тук ще имаме предложения в този дух. Искаме да намалим административната сложност, а дали фондовете стигат там, където трябва, точно този анализ извършваме в момента. Скоро анализът ще бъде завършен и ще даде отговор точно на този въпрос. Ако се окаже, че не е било така, комисията ще направи заключението, че фондовете не са били разплатени по предназначение. И резултата от един такъв анализ е отмяната на финансови ангажимент. А по изпълнението на бюджета само ще повторя, че все още имаме по-скоро очакваме да получим искания за плащане от държавите членки на стойност 5 милиарда, а и повече от 5 милиарда. Това е, надявам се, да съм ви отговорил. Благодаря. Сега се обръщам към нашия главен докладчик. Имате ли забележки? Не. Благодаря ви. В такъв случай е, се обръщам към вас като представител на Европейската комисия. Добре е едната година да получаваме по-редовна информация от вас за тези автономни прехвърляния, особено когато се стига до едни по-съществени нива. Трябва да ни информирате редовно. И накрая за неотпуснатите суми. Мисля, че е добре тук да имаме резерва за кризи. и всъщност можем да използваме отменените бюджетни задължения за един такъв резерв при идната МФР. Много ви благодаря за дадените отговори, а сега, скъпи колеги, преминаваме с известно закъснение към гласуването. Ще ви помоля да направим проверка на устройствата за гласуване. Моля да поставите картите си. Моля ви да гласувате. Tout le monde l'a pas voté. Не всички са гласували. Трябва да присъстват 24, а не всички са отбелязани като гласували. Господин Добре, добре, всичко е наред. Край на гласуването. Доклада на Гардия Сабал Относно временното споразумение, искате ли да ни кажете няколко думи? Благодаря. Наистина малко закъсняваме, но това е предложение, което го обсъждаме отдавна. Мисля, че 8 месеца вече го договаряме и затова мисля, че трябва да си е, напомним кои са нашите приоритети и как са се развили преговорите. Ще говоря в телеграфен стил, но така или иначе имахме четири основни цели. Първо, всички условия, които искахме да се включат за инвестициите, най-вече по-голямо внимание на малките и средни предприятия, по-голямо внимание към равенството на половете и проектите, свързани с с ръководство от жени. Друга част са измененията на климата. Там смятаме, че е добре с 35% Е и Б да си увеличи инвестициите. Особено в страни, които са развиващи се и економиките са зараждащи се. В това отношение трябваше да се преформулира целта и мандата на ЕБ, защото принципно се говори за борба в името на големите каузи, например миграцията, но едва ли не от текста се разбираше, че ние искаме да се пазим от миграцията. Това трябваше да се промени. Ние искахме текста да звучи много по-положително, за това искаме да се говори за инвестиции в името на развитието, инвестиции, които създават заетост и са много по-продуктивни, правят страните много по-устойчиви. Но по тези четири цели ние постигнахме успех. На второ място за нас беше важна прозрачността, отчетността. Няма да навлизам в подробности, но мисля, че постигнахме напредък. Бихме искали по отношение на ЕБ да имаме подобрен достъп до информацията. Мисля, че и тук направихме една крачка напред по посока на показателите за оценка на проектите. Всичко това беше постигнато преди лятната вакансия по време на Малтийското председателство. Благодаря на това председателство. Но какво е блокирано? От една страна данъчната политика и от друга страна ние искахме да се увеличат наличните суми за този вид финансирания – Имахме късмет по това предложение за това, че отношенията с Турция се развиха малко по-различно и съвета и парламента промениха е, своя подход към Турция, което промени и инвестициите и инвестиционната политика, което освободи доста големи суми – от ЕИБ ние използвахме за тяхното преразпределение. Например, към Латинска Америка, източното партньорство и близкото съседство. Пак казвам, първоначално нашето предложение не беше прието, но с намалението на парите за Турция ние успяхме почти да стигнем до сумите предлагани първоначално от парламента за тези приоритетни региони. А по данъчната политика много напреднахме с Матийското председателство, но все още остават някои подробности, които трябва да се доточнят, за да покажем същата взискателност, що се отнася до устойчивото развитие. Мисля, че стигнахме до текст, който наистина отговаря на нашите цели и който е много по-взискателен, що се отнася до финансирането на проекти. С кого се работи при тези проекти, в кои държави, къде се инвестира, черните списъци, несътрудничещите юрисдикции. С други думи, ние не искаме да се работи с страни, където няма прозрачност или данъчен стандарт. И тъй аз мисля, че ние постигнахме наистина своите цели. Не успяхме да стигнем до увеличените суми първоначално, но намалението за Турция ни позволи да инвестираме повече от предвиденото първоначално. Така че според мен споразумението е много удовлетворително. Преди Благодарих на Малтийското председателство, но сега искам да благодаря и на Естонското, и най-вече на господин Морешан, който тук беше в двойствена роля, тъй като участва и като председател на тристранните преговори. Така че взе много активно участие във всички преговори. Благодаря и на господин Морешан и на всички други докладчици в Сянка, които толкова ни улесниха. Merci, merci. Permettez que rende hommage à votre investissement. Благодаря, наистина. Благодарим ви за упорството, за енергията, която инвестирахте в това и за успеха, който постигнахте в тристанните преговори. Сега, скъпи колеги, да се, да, да се произнесем по този доклад. Ще гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет за, 4 против гласа. Приема се. Сега по доклада на господин Колмел. Non, j'ai indiqué que le rapport numéro 7 Доклад номер 7 прият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 Le scrutin е clos. Край на гласуването. Потвърждава се, повтаря се за резултат, 22 срещу 4 гласа. Et puis maintenant, nous allons nous prononcer sur le mandat externe. Le scrutin est ouvert. Сега за външните дейности. Гласувайте. Скрутен е клю. Край на гласуването. 22 за, 4 против. По доклада за господин Колмел, е, финансовите централизирана система за идентифициране на държавите членки, добавящи информация за пресели срещу граждани на трети държави и лица без гражданство. Необходимото финансиране, за да могат да се изпълнят отговорностите по член 11. Кой е за? За. въздържали, против, въздържали се. Господин Допре, проблем ли имате? Питам се е, за какво гласуване. Всъщност е, изменение А, господин, е, господин Келмел, ще ви... Не разбрах каква е целта в крайна сметка. Ще ви помоля да гласуваме още веднъж. Целта е е изменение, устно изменение от господин Колмел. Устно изменение, внесено от господин Колмел. Имате ли възражение? Има ли против по това устно? Има ли въз... против това устно е, изменение? Тогава да гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение едно За, против, въздържали се. Приема се. Пет За, против, въздържали се. Приема се 6 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 2 за. Всъщност пада. Изменение 2. 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение пада. Девето. Девето не пада. За осмо. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 отново да гласуваме. Кой е за? против, отхвърля се. Извинение 10 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, отпада. 11 за, против, въздържали се, Приема се по целия текст, е, така коригиран. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването. Приема се с 19 срещу 3 гласа и 4 въздържали се.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 въздържали се, приема се. 35-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 36, кой е за, против, въздържали се, отпада. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, Приема се. 39 за. Против. Да проверим 39. Гласувайте по 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 15 срещу 11. 40. Кой е за? Против? Въздържали се?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 против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 47 опада. за 30. Кой е за, против? 13, извинете. За, против, въздържали се, приема се. 48 пада. 14 се оттегля. 49. За, против, въздържали се. Приема се. 50. За. 15. Е, е, За, против, въздържали се. 16. За, против, въздържали се. Приема се. Извинете, 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 21 изменение за, против, въздържали се, приема се. 22 изменение пада,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 и 25 за, против, въздържали се и прияти са и двете. По целия текст е, с е, поимено гласуване, моля гласувайте. Скотай Край на гласуването. Така, оригиналният текст се приема с 21 глас срещу 5 поздравления на докладчика. Сега стигаме до... Се прехвърляме на другия раздел. Ще дам думата на господин Таран, докладчика по други, други раздели. Благодаря. Благодаря, председателю. Съвсем накратко. Последния паричен превод не може да се отхвърли плащането. Що се отнася до другите преводи, не искам да отварям стари рани. Ще сложа плюс на всичко. Моля колегите да направят същото. Благодаря. Eh Наистина, доста лаконично се изразихте. Ако няма възражения за прилагането на член 25 от финансовия регламент относно прехвърлянията, може да бъде прият. за ДПС и омбудсмана. Макар, че омбудсмана не е записан тук, защото информацията постъпи след публикуването но това прехвърляне може да се приеме за одобрено, ако няма възражения, не виждам възражения. Следователно го обявявам за одобрено. Трябва също така да се произнесем и да гласуваме по членове 25 и 6 от финансовия регламент и прехвърляния и трансфера там – Всъщност това прехвърляне, ако трябва да използваме метафора, е обиране на средствата, тъй да се каже. Какво ще ни кажете тук? Питате за Европейския парламент ли? Ел. Ами, нека да ви кажа честно, господин председателю и колеги. Този процес е започнал още преди да стана член на Европейския парламент. И последния мандат е започнал. До момента го правим, независимо от критиките на председателя на нашата комисия и на много от членовете на комисията ни. could also mop it може и да пооберем нещата, но според мен това ще е погрешен подход. Трябва най-накрая да се отървем от този процес. Любимата ми държава Люксембург ще тече също е част от този процес и те заслужават заедно с множеството ни служители там заслужават малко по-добри работни условия в новата сграда КАТ. Така че аз продължавам да съм за това, както казвате вие, по обиране, но продължавам да гледам критично на процеса. Следователно сте за гласуване на тези 40 милиона. Ние трябва, разбира се, да поздравим управата на парламента за това, че е изразходвала по-малко от предвиденото. Това наистина е виртуозно постижение и трябва да бъде отчетено. Сега ще гласуваме електронно тези 40 милиона и 850 хиляди. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 на 6 гласа приемаме. И сега политика в областта на сградния фонд. Тук трябва да вземем отношение по новия дом на Европа в Париж. Това е съвместен проект на Европейската комисия и на парламента като финансиране. Госпожа Халмайер се извини, няма как да присъства, но Хосе Мануел я замества. Благодаря, господин председател. Наистина, тук трябва да обсъдим новия дом на Европа в Париж. Това е сграда на ново място. Булевард Осман 51 е адреса. В момента сградата ни е на булевард Сан-Жерман, но там не се забелязва много, освен това и не много хора минават по тази улица. Да не говорим, че самата техника в сградата трябва да се поднови, не е в добро състояние и договора изтича през 2018 година, макар че има възможност за отдължение до 21 година като един преходен период. След като бяха направени пазарни проучвания и се състави кратък списък на възможни сгради, една делегация посети Париж и избра сградата на булевард Осма. 3096 квадратни метра е повърхността на сградата. Около 50 служители от парламента и комисията могат да работят там. Има и други преимущества на новата сграда, местоположението, удобство на транспорта, много хора минават от там, много по-видима като присъствие – Можем да направим сравнение на тази сграда с други около нея. Всъщност те са доста по-скъпи. Годишно сградата ще ни излиза 5,8 милиона евро. Оперативните разходи 1,2 милиона евро. Госпожа Холмайер предлага да приемем това ново място, този нов дом. И аз се изказвам от нейно име. Благодаря ви, господин Фернандес. Господин Допре. Господин председател, за Париж нищо не е твърде хубаво. Няма да говоря за сумите, но има един въпрос, който ме занимава. Ние 20 години наемаме под наем една сграда и всъщност ние до сега сме изплатили 100 милиона по тези найми. Аз не съм запознат с всички суми в Париж, но ми се струва, че 100 милиона не е лоша цифра. Трябва да кажа, че съм доста заинтригуван защо се е избрала формата на лизинг в този случай, вместо да се купи сградата. И вторият ми въпрос – вие казахте, че ще се изразходва 20 милиона за вътрешното устройство, особено в частта, свързана с парламента, тъй като комисията много слабо ще участва в нанасенето в сградата и тъй 20 милиона за вътрешната организация на сградата, но кой всъщност ще ги плати? Чисто технически не ми е ясно дали собственика, дали ние просто искам да имаме предвид и обикновения гражданин, който живее в този квартал и трябва да се чувства близък на европейските политики – Пак казвам, питам се за това какъв е самия механизъм за тези 20 милиона подобрение на сградата и кой ще се възползва от това подобрение при решение за продажба. Разбирам ви. Господин Рубин. Благодаря, господин председател. Всички знаем, че е, обикновено е, търговските зони и магазините са най-видими в е, големите градове. Безположението на тази сграда показва, че 18 000 пешеходци ще минават всеки час от там. Това е възможност да се създадат контакти с гражданите и мисля, че това е една, така, един плюс за сградата нали става дума в крайна сметка да е, разпространяваме демократическите стойности в Европа, така че местоположението е, е много важно, изключително важно за целта. И точно във, във Франция, където е, има нужда Европейски съюз да бъде представен по-добре. Слава Богу, че Макрон е, разбира и подкрепя демокрацията, но има силни движения във Франция, които са е, центробежни, антиевропейски, така че е важно да се това място да бъде именно в Париж и на такова оживено и посещаемо място. Господин Арно. Благодаря, председателю. Никой не е изненадан от това, че ще се изразя против такъв един проект. Там на Европа едно кино 360 градуса. За това ли трябва да отидат средствата на дънакоплатеца? Господин Добре говори за това, ще се почувстват ли по-близо гражданите? Ми според мен не и тогава парите няма да са добре разходвани или пък ще се почувстват, което пък мога да квалифицирам като пропаганда. Имам някои конкретни въпроси за сумите, които се споменаха. Наймът годишния найем в документа пише, който не включва паркинг и ДДС 5,8 милиона. След това 1 милион годишно с 30% амортизирани. Тази амортизация включва само структурните промени. Не съм убеден, че това е някакво намаление. 6,5 милиона евро, 6,55 милиона евро, които се споменават в 14 та точка на втори раздел. 12 точка пише, не, пише, не се включва ДДС и паркинг. Това може би е някаква техническа грешка или не е. Говорим за 20 годишен договор за найем. Видяхме го и при агенцията за лекарствените средства. Трябва да има ясна клауза за прекратяване на договора, защото ако няма такава, по-късно ще възникнат проблеми. При договор за найем с такава продължителност е задължително да има такава разпоредба. Така за сумите и ако може да ми кажете нещо за клаузата за прекъсване на договора. Е, Елисън. Господин Лисен. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Ik sluit me graag aan bij de kritische... Благодаря. Искам и аз да се съглася с критичните въпроси, които зададаха господин Арнот и господин Дюпре. Много е скъп този проект. Това е машина за пропаганда. Повечето европейци знаят, що е то демокрация отдавна. Просто се пилеят милиони за да се поддържа една пропагандна машина. Това е ненужно. Агенцията по лекарствени средства без спомената, това е много добър пример. Бе подписан договор за 20 години, който се наложи сега да прекратим. Изправени сме пред много скъпа пропагандна машина. Има други начини, по които може да се разбере какво се случва тук. Имаме посетители, има интернет. Не се налага във всяка столица да имаме такива скъпи машини за пропаганда. Нека да върнем средствата на накоплатеца. Господин Гайер. Ich gebe zu, ich habe mich zu Wort gemeldet, als ich äh, Поисках да взема думата, защото видях, че Алисън е, взе думата. Е, нейният е, предложения отпаднаха. Сега наистина говорим за пропагандна машина. Аз съм германец, учил съм история, знам какво, какво е пропагандна машина. Един информационен център за гражданите не е такова нещо. Така че ще ви помоля да, да, е, така, да уточним е, е, речника тук. Аз, е, който познава е, германската история на национал-социализма, е, внимавам с такава формулировка. Сега в Берлин под Унтедерлинден на един много виден адрес, не по-малко така централен от бульвар Осман. Там е, е центъра в Берлин това е на няколко крачки от Бранденбургската врата, от сградата на Райхстага и посещ посещаемостта е, е много голяма. Всеки, който върви и минава по Унтерделинден, може да е, прояви интерес, да надникне там. И е, наистина е, въпросът, който вие поставате, е дали представенето на европейската е, демокрация, дали си е струва приближаването на Европейския съюз до съзнанието на хората, дали е струва толкова е, средства. Според мен, е, да, Господин Дюпре, накратко, ако обичате. Господин председател, мисля, че не са ме разбрали правилно. Аз не говорих за това, че е лошо на едно място да се предоставя информация за парламента и комисията. Само се питах за това дали механизма е отдачен, защото непряко винаги тук се намесват и интересите на строителния предприемач и на тези, които се възползват. Но моят въпрос касаеше само процедурата. Дали нашата комисия, освен това, е компетентна по същество по този въпрос? Бюрото вече е одобрило със своя подпис това отдаване под найем. Така че нашето обсъждане е чисто теоретично в момента. Не, не, то не е теоретично. Мисля, че ако ние се възпротивим на това придобиване, всичко ще започне от начало. Господин Манка. Дякую, пан председател. Ako kvestor mám na starosti informačné kancelárie e, v Európskej únii vo všetkých krajinách. Благодаря. Сега темата за информационните бюра в държавите членки и е, това, което ме интересува е по-скоро тяхната функционалност, а не сградата. Е, ако помислим за бюрото в Рим, например, преди 45 години бе е, сключен договор за найем е, никой, не, сградата не става не, нито за конференции, нито някой минава от е, там. Е, не е и добре обезопасена сградата. Е, ето защо е, в бъдеще трябва да помислим и за тези неща. Например, да преценим колко пешеходци минават от там. Това е важен параметр. Щом 18 000 на час е цифрата е, за Париж. Това е много добре за парламентариума, например, е, посещенията са 200-300 е, е, хиляди. В Берлин посещаемостта е малко по-ниска, 250 хиляди. Имаме 50, разгледахме 50 различни обекта аз лично е, е, е сравнявах параметрите на всички тях е, и въпреки, че е, цената е висока, аз съм против това да се раздуват средствата за такива проекти, но мисля, че този от всички кандидати, кандидат проекти е най-удачният. Разбира се, бихме могли да помолим и френското правителство да да е, наеме част от е, е, помещенията. В такъв случай можем да, под, да, да, да дадем, отдадем под найем някои от сградите и да покрием, да, да покрием някои от разходите, тези помещения, от които не се нуждаем. В другите страни е, използват, е, е, например, в, е, е, в някой окръжен град е, парламентариите могат да бъдат посещавани от организирани групи деца от училища. Това, това са временни такива изяви, докато за големите столици, като Берлин, Париж, мисля, че си заслужава. Сега комисията, ще видим дали ще участва, ако не, ние като парламент можем да се заемем с това. Мисля, мисля, че проектът е чудесен, е, чудесна идея и е, има, е, може да изиграе много добра и положителна роля за приближаване на европейски проект до създанието на гражданите. Благодаря, господин Елисен. Eh, Благодаря, господин председател. Изслушах господин Гайер и трябва да си кажа нещо, което възникна в мен след неговото изказване. Чудесно е, че учил история прекрасна новина. Не бива да забравяме, като гледаме историята обаче, че е нужно да се уважават становищата на онези, които мислят нещо различно. Ако господин Гайер казва, ние сме мнозинство, аз не смятам, че е, моят глас трябва да бъде заглушаван, защото не съм в мнозинство. Не съм съгласен с него. Той смята, че аз не зная, що е той история и демокрация. Аз съм роден в Германия. Дядо ми също. Използвахте думата нацист, аз тази дума не бих е използвал, нито нацистски, по такъв начин, без да помисля, преди да се изкажа. В крайна сметка става дума за свобода на словото и всеки трябва да може да си изкаже мнението, дори да не е съгласен с другия. Non, mais on comprend bien que ceux d'entre nous qui... Ясно е, че целта тук е различна. Като че ли има някакво противоречие от една страна между създаването на такъв дом и от друга страна тези, които са против Европа. Струва ми се, че наистина не бива да използваме думата пропаганда, както каза и колегата Гайер, тя е доста злополучна със своите асоциации. Господин Тарант. Да, вече заговорихме за известния термин пропаганда и за това искам да ви припомня, чувствам се длъжен да го кажа, че в Германия тя се използва много по-кратко, отколкото в Съветския съюз, който бе окупирал значителна част от Европа. Затова предпочитам информационните бюра на Европейския съюз да не бъдат в някакви край градски зони, а да бъдат в центъра, близо до Бундестага или други централни зони. Колеги, до година, след коледа, може би пък, освен сградите, е добре да помислим и за хората, които работят там. Те също трябва да, те също трябва да правят всичко възможно, не за да извършват пропагандна дейност, а за да разпространяват европейските идеи. Добре е да можем да ги мотивираме да работят по-добре и по-активно, защото сградите са само една предпоставка за тази дейност évidemment, mais vous pourrez y venir vous-même. Наистина, точно така е. Но вие сам можете да участвате и да провеждате там конференции, например. Господин Елисен. За съжаление, в този парламент има 28 езика. И аз съм всъщност за един език, за да няма проблем след това с устния превод. Нидерландия думата пропаганда е съвсем естествена дума. Мисля, че нарочно тук я подлагате на някакви други тълкования и я свързвате с нацистското минало. Аз напълно съм не несъгласен с това. Дистанцирам се. Нидерландски език е такъв какъвто е. Думата пропаганда няма нищо общо с нацистската история и не бива да го забравяте, че се говори тук на различни езици дистанцирам се от всичко, което е свързано с кресната, крайната десница или някакви конотации, които са погрешно разбрани. Нека се уважаваме и ако някой критикува и е в малцинствено мнение, той не би трябвало да бъде наричан симпатизант на това, което вие споменахте. Напълно се дистанцирам от такъв тип поведение. Е et nous nous mettrons à l'abri de tout procès d'intention. Ayant dit cela, je pense qu'on va maintenant... Мисля, че след като казахме всичко това, можем да гласуваме електронно. И тъй, моля, гласувайте. Le scrutin est clos. Край на гласуването. Петнайсет гласа за, 5 против, 3 въздържали се, следователно подкрепяме. Следващата точка трябваше да ни я представи Моника Холмайер, съответно за политиката в областта на сградния фонд, СВД, предварителна информация от тях, Демократична република Конго. Това се отлага за следващия път. Има ли нещо по точка разни? Не виждам желаещи. Следователно, бих искал да ви напомня, че следващото заседание е на 24 и 25 януари. Така че това е последното ни заседание за тази година. Искам да ви пожелая много хубава коледа. Закривам заседанието. Je m'adresse aux coordinateurs. Nous avons une réunion de coordinateurs. Координаторите имат заседание което започва след откритото заседание и тъй сега започваме в 5 часа и 15 минути заседание.